Wir kommen zu den Stimmerklärungen. Zunächst обяснения на вота. Първо, във връзка с предложенията за резолюция за положението в Украина. Първият оратор е господин Танък от името на неговата политическа група. Две минути. Господин председател, ЕКР приветства победата на Порошенко, който има прогресивен военен подход и затова отбеляза успехи с освобождаването на Славянск успя да доведе до примирие за основните за което е изключително важно да се спазва от двете страни и да се освободят заложниците. Русия трябва да спре подкрепата си за групите, които дестабилизират страната. Европейския съюз трябва да налага а, економически санкции срещу Москва. Ние трябва да сме водещи при налагането на едно мирно решение на кризата и да няма повече екзекуции, отвличания, насилие, политическо сплашване, които характеризират този конфликт. Такова едно решение трябва да зачита териториалната цялност и суверитет на Украина, както и Крим, които Русия анексира на базата на лъжи. Избирането на Могерини за върховен представител притеснява при балтийските държави и Полша, тъй като се смята, че тя ще защитава проруска политика. За това трябва да се използва тази платформа за насърчаване на регионална стабилност при подписването на споразумение за асоцииране и трябва да се търси зачитане на европейската перспектива за тези държави. Господин Ренци не трябва да се опитва да е приятел на Русия по търговски причини, защото а, посредством Евроазийския съюз те се опитват да наложат един нов Съветски съюз и да а, въведат реваншистски тенденции, които нямат място в съвременния свят. Благодаря. Благодаря, господин Тайнок. А сега господин Сукоро има думата. Благодаря. По отношение на Украина има много отворени въпроси. Промяната на Конституцията трябва да осигури мир в страната. Променената Конституция трябва да вземе предвид различните региони в страната, трябва да вземе предвид правата на малцинствата. Аз съм сигурен, че една демократична, суверенна Украина ще спазва човешките права и ще има успех само, ако всички граждани имат еднакви права независимо от това дали тези граждани говорят украински, унгарски или друг език. Затова е важно при промяната на Конституцията да се мисли за децентрализация. Важно е всички групи от населението да са въвлечени в общата демокрация. Благодаря, господин Салго. Ще помоля колегите да напуснат залата, които не участват в дебата, господин Шаухаусел. Да, благодаря, господин председател. Защо гласувахте покрай основната резолюция? Тя не обръща внимание на държавен преврат, президент на страна, в която е в гражданска война. Целта е да се следва империализма на Съединените щати. Това не е резолюция за мир, това е резолюция, която преследва чисто пропагандни цели. Благодаря, господин Шафхаузе. Госпожа Викстрион. Бихте ли помолили колегата да напусне? Моля ви, водете разговорите си навън. Ще помоля и други колеги да напуснат. Благодаря. Ние гласувахме против, понеже тази резолюция е едностранна. Тя ненужно антагонизира негово превъзходителство господин Путин, който трябва да отбива нападки срещу себе си вътре в Русия от хора, които твърдят, че трябва да изпрати руски войски в Украина. Ние сме против тази резолюция в моята страна. Е, има интерес да има независима Украина, но има хора на юг, които не харесваме. Съгласен съм с онези, които говорят за американска агресия. Те търсят претекст да започнат война, защото са на ръба на фалита и като започнат война няма да се наложи да си връщат дълговете. Благодаря, господин Корвин Мике. Искам само да ви кажа, че в процедурата обяснение на ВОД не се предвиждат въпроси с синя карта. Следващия оратор е Албион Гузман. Благодаря. Аз гласувах е, ние гласувахме против резолюцията, тъй като сме против сътрудничеството между Америк... Е, европейските институции и украинското правителство. То е резултат от държавен преврат и са съучастници на нацистите Европейския съюз очевидно застана зад геополитическите и економически интереси на САЩ, вместо да е на страната на народа на Украина. Ние бихме искали да има независимо разследване за клането в Одеса, където активисти на Съюза бяха убити, повече от четирима бяха убити от десни екстремисти. Бихме искали десницата да бъде осъдена не само в Русия, но и в цяла Европа. Благодаря госпожа Цимър. Госпожо Цимер, би било много хубаво, ако проведете разговорите отвън, извън залата, господин Карвар. Ако погледнете каква е резолюцията, то тя е насочена наистина към най-военолюбивите. В крайна сметка, всяка цивилизована страна трябва да се защитава, да бъде против представленията срещу човечеството, но в този случай нека ви напомня и военните действия срещу Ирак, които мислят, че ще бъдат подсъдни. Това се отнася и за днешната проява. Благодаря. Госпожа Естенока. Аз гласувах против Нямам никакво съмнение, че много от колегите са на мнение, че резолюцията относно Украина би трябвало да окажат подкрепа, но това е резолюция, която се замисля от няколко месеца. Същевременно имахме събитията от май, юни и юли това, което ние продължаваме да пишем, обаче са едни и същи текстове и се делим на тези, които са за европейското асоцииране на Украина и тези, които са против. Бих искала да ви напомня, че има едно независимо проучване от месец декември, веднага след бунта на площада Майдан. Оказва се, че 49% от украинците подкрепят събитията на Майдан, 45% обаче са против. В нашата резолюция Русия се споменава 33 пъти, прекъсва председателя ораторката. Искам да ви помоля, колеги, когато четете, е, много бързо, при мен, при мен светва една лампа и когато говорите много бързо, е, колегите преводачи не могат да ви преведат. За новите колеги искам да ви напомня, а, понякога се случва така, оратора да се разбира сам себе си, но никой друг не го разбира. И така, преминаваме към обясненията на ВОТА за младежката безработица. Господин Луке има думата. Обяснение на ВОТ. Да, казва професор Луке исках да обясня как гласувах. Аз гласувах против тази резолюция, защото тя не отчита накърняването на конкуренцията в рамките на Европейския съюз. Имам предвид, че чрез общата валута конкурентоспособността на южноевропейските е, държави е накърнена. Така нараства безработицата сред младеща и общата безработица. Мисля, че това трябва да се вземе предвид при резолюцията. Благодаря, господин Шого. Благодаря. Безработицата сред младеща нараства неимоверно, особено в някои държави членки. Е, проблемът е много сериозен младежите, безработицата сред младежите се задълбочава и това ще има последствия за демографията в Европейския съюз. Съюза трябва да подкрепи процесите, които ще увеличат заетостта сред младеща но тук се иска и помощта на държавите членки. Малките и средни предприятия са изправени пред големи бюрократични пречки. Ако намалим бюрократичната теже за малките и средни предприятия, те ще могат да спазват по-добре правилата и да назначават повече млади хора. Благодаря, госпожа Сан... Самбор. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, подкрепих резолюцията, тъй като имаме 23% безработни. Те са жертви на кризата и на намаляването на нашия растеж. Естествено, че тези граждани са разочаровани от Европа. Какъв е европейския проект? Каква перспектива се дава? Безработицата при младите, освен това, се наблюдава при всеки пети в моя избирателен район. Да не говорим, че тази безработица се оказва и трайна. Това е особен проблем в граничните райони – защото там не се прави достатъчно. Ние би трябвало да имаме програми за мобилност, като ЕОРЕС. Би трябвало също така да насърчаваме многоезичието, както и получаването на диплома. Европа трябва да направи нещо за новото поколение. Oui. Monsieur le Président, merci. Благодаря. Досието безработица на младежите е пример за утопията на трансграничната демокрация. Всички знаем данните. Нашите институции не могат да направят така, че младите да не бъдат експлуатирани от безкруполни фирми. Нашите младежи са една от целите на економическата война в Европа. Обедняването е доказателство за това. Новите решения взети тук, структурните фонди, които не са използвани добре, зле замислена економическа и нормативна по, политика. Е, Имиграцията са примери. Мисля, че това, което става сред младите, е заплаха за националния суверенитет. Благодаря, госпожо Мелен. Е, госпожа Бегин, благодаря, господин председател. Независимо от това, което предложи моята група, и искането за освобождаване от изискването за 3% не беше прието. Движението 5 звезди, което представлявам, прие, прие да гласува за текста Посланието, което искам да изразя пред вас е много просто. Ние смятаме, че няма значение откъде, да дой... откъде идват идеите, стига да са добри и да отговарят на вълненията на гражданите. Ние винаги ще прилагаме този принцип. Надявам, че това е принципът, от който ще се ръководи бъдещата Европейска комисия. Благодаря, госпожа Петир. Аз подкрепих резолюцията за младежката безработица, за да се насърчи намирането на решение на един от най-спешните проблеми. Днес е именно Младежката безработица, най-тревожна е ситуацията в Южна Европа и Харватска не е пощадена от последиците на кризата. Тя засяга предимно младите и възрастните. Една трета от а, е, безработните в Харватска са на възраст между 15 и 24 години, затова те и напускат страната. Безработицата е нарушаване на основно човешко право. Аз призовавам за изпълнение на гаранцията за младеща, защото 6 милиарда нищо не е изразходвано в държавите членки и проблема се запазва. Благодаря, госпожа Киничи. Благодаря, господин председател. Намаляването на младежката безработица е едно от най-сериозните предизвикателства пред нас, защото това е проблем, който засяга всички държави членки. В някои равнища на младежка безработица достигнаха тревожни нива. Много младежи са принудени да емигрират. Това засяга моята държава Италия. Надявам се, че новата комисия ще приеме политика ориентирана към повишаване на заетостта. За повече заето сред младите ще помогне на държавите членки да излязат от кризата. Необходими са структурни мерки също така за възстановяване на економиката. Има нужда да се използват по гъвкав начин публичните фондове. Без това не, може да има растеж. Е, резолюцията върви в тази посока и затова гласувах за. Благодаря. А сега е госпожа Шлайн. Е, ho votato a favore della risoluzione anche se avrei preferito. Аз гласувах за резолюцията, въпреки че бих искала да чуя още по-силно да се говори по тази тема. В е, някои райони младежката безработица е 60%. Мисля, че младежката безработица трябва да обхване и младежите до 30 години. Аз съм на 29 и знам, че много мои връзници казват, искам деца, но как да го направя? Имаме нужда от повече ресурси в тази програма и тук трябва да работим заедно с комисия. Да бих искала да чуя по-силни думи срещу несигурните работни места. Ние имаме нужда от работни места, които да осигурят устойчиво бъдеще. Така че ние носим отговорност към младите поколения, не само що се отнася до създаване на работни места, но работни места, които да са устойчиви, които да отчитат нашето културно-историческо наследство. Госпожа Коми, благодаря, аз гласувах за, защото данните за младежката безработица са доста тревожни ние имаме общ ангажимент, независимо от политическата ни принадлежност. Възможността за работа за нашите младежи е означава да им дадем възможност да изградят своето бъдеще и нашето бъдеще. Младежите са най-плодородната почва, която трябва да обработваме. Мисля, че имаме нужда от действително общи усилия, общи усилия между Европейския съюз и държавите членки. В е, гаранционния фонд е, беше разширен за да обхване и младежите до 29 години и други трябва да го направят. Ето защо да хармонизираме болонския процес. В противен случай всичко ще бъде напразно. Господин Стеховски. Vážený pane prezidente, děkuji za slovo. chtěl jsem říci... Které... Благодаря. Искам да кажа, аз подкрепих тази резолюция. И искам да подчертая следното. Имам резерви по отношение на това, което чух днес тук и това, което е записано в документа. Не искам да се изразходват средства за краткосрочни мерки. Мисля, че работ... Е, че работни места за младите хора не могат да бъдат създадени бързо и в краткосрочна перспектива. Нека се получим от Швейцария, Германия и Австрия. Там има дуална система, дуална система на образованието. И държавите, които нямат систематично решение, системно решение на младежката безработица, са изправени пред големи проблеми днес. Благодаря. Благодаря, господин Стеховски. Госпожа Заборска има думата. Благодаря, господин председател. Аз не съм за това да се подкрепят мерки, които се основават само върху една област на, на обществото а именно да се концентрираме само върху младежката безработица. Но ясно е, че трябва да приоритизираме този проблем. Въпреки това подчертавам, че трябва да укрепим по-скоро солидарността между поколенията. Подкрепата на семейството би направила именно това. Подкрепата на семейните предприятия дават, дава възможност на младите хора не само да работят, а и да се получат от своите родители и по-възрастните. Именно липсата на тези семейни предприятия доведе до финансовата криза. Аз съм за това комисията да направи анализ на бизнес климата и да предложи стратегия за укрепване на семейните предприятия. Благодаря. Господин Волф има думата. Благодаря, господин председател. Това, този текст бе, това изменение бе предложено от ЕКР и подкрепено от консервативната партия. Европейския съюз трябва да има мобилност на работната сила, но, то, но главно квалифицирани хора трябва да могат да се движат свободно. Трябва е, да няма отворена политика на миграцията. Те само осложняват проблемите. Ние се въздържахме, защото смятаме, че националните държави трябва да контролират своите граници. Те трябва да контролират мигра... миграцията и трябва този контрол да се управлява, както казах, не от Европейския съюз, а от държавите членки. Благодаря, господин Вълф. С това приключваме обясненията на Волта по отношение на заедостта на младите хора. Сега преминаваме към обяснението на Волта към положението в Ирак. Думата има господин Лук. Господин председател, уважаеми колеги, които останахте за този дебат, аз като нов член на парламента съм доста очуден от това, че няма и 10 колеги в залата при този дебат. Аз гласувах за тази резолюция, но не смятам, че тя ще помогне много. Целият регион е дестабилизиран и аз се питам какво е, донесе тази война от страна на американците, след като все още хора там в този регион биват убивани, измъчвани, целият регион е дестабилизиран. Аз мятам, че на фона на тази ситуация трябва да се направи повече. Там се намират огромни запаси на петрол най-големите запаси в света и ние не знаем дали утре там няма да се възцари ширията и дали нещата ще продължат така, както до сега. Благодаря. Благодаря. Искам само да уточня нещо. Обясненията на вота след гласуването за определени колеги са направени именно за това да обяснат своя вод. Тази част от пленарното заседание няма функцията всички да са тук и всички да слушат. Е, виждам, че нашите посетители горе реагират, обаче искам да подчертая, че това е така и в е, парламента, откъдето аз идвам. Е, може посетителите да реагират, естествено, но, колегия Волт, това не е обмен на мнение. Господин Кавър, например, трябваше да е следващият оратор, но той не е в залата. С това приключваме тази точка. Преминаваме към точката ескалиране на населението между Израел и Палестина и това е колегата Войкет. Господин председател, благодаря, че ми давате отново думата. Аз гласувах за тази резолюция, но тази резолюция не отива достатъчно далеч. Господин Ламсдорф каза вчера, че Израел има право на самозащита. Аз мисля, че трябва да добавим, че една страна като Палестина от 4 десетилетия е в окупация създават се стени тази страна, в която е, стотици хиляди е, хора са в беженци, беженски лагери също има право на самозащита. Аз много бих искал в региона да се възцари мир и се надявам, че ние с нашата резолюция и с политически активни действия ще допринесем за мира. Благодаря. Благодаря, е, колега Фойкт. С това приключваме точката за ескалиране и насилие, и наси, на насилието между Израел и Палестина. С това приключваме обмена на мнение и изказванията а, по обяснение на пота. А, оглеждам се в залата. А, пожелавам ви а, приятен уикенд и хубав, хубав път а, вкъщи. Благодаря и на преводачите. Господин Вали има процедурен въпрос. Eh, grazie Presidente, è stato molto... Благодаря, благодаря за думата. За мен е тъжно, че трябва да говоря пред празна зала. Искам да напомня, че на нас ни плащат щедро э, да накоплаците, за да работим. И ние трябва да си вършим э, работата както трябва. Струва ми се, че няма уважение към работата от колегите. Виждам, че се правят декларации в празно пространство. И след това казвате, че хората трябва да бързат да се качат на самолета. Не за това ни плащат. Ние сме тук, за да работим сериозно. Благодаря. Also, Herr Kollege, Sie sind neu, deshalb habe ich Ihnen das Wort nicht entzogen. Sie haben sich... Kollege, äh, ich Колега, искам да du warst това не беше процедурален въпрос. Е, това беше политическо изказване. За това получаваме пари, за да се придържаме към правилата. Господин Кели има думата, защото той иска да се изкаже по процедурен въпрос. Много ви благодаря за отличната работа като председател на днешното заседание. Струва ми се, че последния изказа се беше малко несправедлив към колегите, които просто нямат альтернатива, освен самолета на обяд.